Buongiorno a tutti i colleghi, benvenuto. Добър ден всички колеги, добре дошли. Добре дошъл господин Делан, директор на дирекция Сенет и господин Карлот. Така, ще започнем с презентацията на комисията по проучването на въздействието на пакета за далекосъобщенията. Ще имаме презентация 15 минути, 15 минути максимум, което ще бъде направено от господин Мелан. И след това ще има едно кратко изказване на господин Перек Полос и след това госпожа Кастилю. Така че започваме този дебат. След това ще дискутираме около час и ще преминем към гласуване. А, тъй, че нека да спазваме часът. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Ще се опитам да бъда кратък, за да оставя достатъчно време и за дискусии. Ам, нека да преминем към първия слайд. Целта на нашето предложение е ясна за вашата комисия на този етап, доколкото знам, но ми се струва, че е полезно да се спра подробно и на този момент, за да разберете как сме стигнали до заложените тук цели. Основният принцип е приноса към единен пазар, базиран на свободата на доставчиците и на потребителите. Това е класически подход за вътрешния пазар, но поставяме акцента върху постепенния характер на интеграцията, към която се целим. Това е изключително важно в този тип сектор. Ние в комисията сме се погрижили да надградим над сега съществуващата рамка, така че в общи линии цялата директива от 2009 година е използвана, както и регламента за Берек и регламента за роуминга всички тези законодателни актове остават непокътнати. Просто се опитваме да надградим над основата, която те представляват. Обедени сме, че принципа, принципите на конкуренцията, които са разписани в тези законодателни актове, ще останат от ключово значение и за този регламент. Според нас има нужда от по-засилени действия, за да запазим отворения принцип в интернет пространството, но и за да се даде възможност за новаторство. Идеята е да се възползваме максимално от възможните економии от мащаба, за да може тези економии от мащаба да бъдат от полза и за крайните потребители. По никакъв начин не искаме да накърняваме интересите на който и да е оператор. Операторите могат да използват този бизнес модел, който считат за най-удачен за техния бизнес модел, който ще доведе до економии от мащаба. Всичко това се приема в нашето предложение. И накрая в комисията считаме, че предлагаме минимален брой промени с оглед на това, което се прилага от Берег и а, с оглед на това, което по принцип предвиждаме в комисията по отношение на а, частотния сектор по никакъв начин не се стига до единен централизиран регулатор. Вашата комисия може би знае, че това предложение излезе доста бързо в сравнение с традиционното време, което отнемат законодателните актове. Имаше доста дискусии преди Европейския съвет през март. Направихме всичко възможно, за да можем да се възползваме от вече проведените консултации в областта на отвореното интернет пространство, например. Опитали сме се да се възползваме от работата на Берек, отново в това отношение, както и във връзка с лицензите. Допитахме се и до заинтересованите страни през 2011 година. Потребители от всички цифрови сектори участваха в допитването, провеждахме и продължителен диалог. Всичко това беше част от нашата работа. Например, имахме група за радиочастотния а, спектър, която също ни помогна. Доста дискусии във връзка с политиката в тази област бяха проведени. А, дискусии имаше и в съвета по далеко съобщения. А, беше изготвено миналата година и специално проучване за а, комисията. Ето защо считаме, че това предложение излезе доста бързо. Надяваме се, че в него сме се опитали сме успели да отчетем исканията на всички заинтересовани страни, знаем какви са техните искания и максимално сме се опитали да ги удовлетворим. Движещата сила за нашето предложение беше схващането, че по-настоящем на пазар на далекосъобщения има фрагментация, въпреки а, поредицата от законодателни актове в това отношение. Основно имаме четири типа пазар и фрагментация. Имаме фрагментация на лицензите на операторите по далеко съобщения, Същото се отнася и до условията, които се изискват от регулаторите. На второ място има осезаема фрагментация и при използването на спектъра, по-специално при широколентовия бежичен интернет. Виждаме, че има различни условия, по смисъла на които доставчиците могат да получат достъп до немобилен интернет, което затруднява бизнеса, но различията са големи в различните държави членки. Има големи различия или фрагментация при използването и прилагането на правата на крайните потребители – по-специално по отношение на роуминга. В това отношение има най-голяма фрагментация. Тук на този слайд имате и доказателство за това, което ви казах току-що. Виждате цените, които плащат крайните потребители. Наистина има много големи различия понякога 100% между най-низките и най-високите цени след като, разбира се, сме внесли корекции, сме отчели най-крайните цени. Както виждате, един засилен единен пазар ще доведе и до уеднаквяване на цените. Не говорим за уеднаквяване на цените към минимума, както виждате тук. По-скоро имаме предвид динамичен, конкурентоспособен пазар, на който цените ще а, имат за цел да бъдат конкурентоспособни. Това ще доведе и до по-големи инвестиции, ще се намалят а, основните разходи, което от своя страна трябва да доведе и до намаляване на цените за крайния потребител. Така че всички ще бъдат печеливши от тази стратегия. На следващия слайд виждате, различията в дясно и в ляво по отношение на 4G. Виждате и за САЩ, където е, този тип интернет е достъпен за 90% от населението, докато в Европа е, не можем да стигнем дори 30% покритие. Това е напълно разбираема последица защото разходите в Европа за бежичния интернет бяха доста ниски. Виждате на следващия слайд. Още едно доказателство за тези различия. Виждате, европейските предприятия са в синьо, американските и източно азиатските в червено. И накрая няколко доказателства под формата на графика. Голямо предизвикателство имаме в индустрията, защото доходите Определено и печалбите в това отношение намаляват. И тук може да видите гласовите обаждания по мобилен телефон. И тази графика ви показва, че се извършва преход в този сектор – ние трябва да съпроводим този преход. Това просто беше много важно в контекста на изготвянето на предложението, а именно компаниите трябва да използват бизнес модели, които имат за цел да продават а, данни. В дясно виждате, че има европейски компании, които успяват да се справят с този преход Имаме европейски компании в дясно, а другите са в ляво. Европейските компании, които участват в динамичния пазар и които са се сблъскали с предизвикателството да се насочат към данните, са компаниите, които се опитват да оцелеят по малко по-устойчив начин. Кои са ключовите фактори, които трябва да вземем предвид в оценката на въздействието? Разбира се, принципа на субсидиарност и на пропорционалност от ключово значение. Неизбежно в рамките на мерките за вътрешния пазар някои мерки е, включват координация на европейско равнище. Ние обаче подчертаваме, че не насилваме държавите членки, нямаме за цел централизация на този сектор, съвсем не. Бихме искали да дадем възможност на тези оператори, които искат да имат економия от мащаба, да успеят да го направят, като а, премахнем минимума от пречки. оглед на принципа на субсидиарност сме се опитали да се намесим само доколкото това е необходимо. Същото се отнася и до националните регулатори по отношение на виртуалните продукти. В рамките на процедурата по издаване на лиценз предлагаме приемащия регулаторен орган, който да бъде този, който да отговаря за регулаторните условия, които се налагат на съответния оператор. И сега малко по-формално представяне на целите на оценката на въздействието, специфичните цели – Виждате а, тук в таблица а, това, което вече казах. Това са целите, които сме си поставили с оглед улесняването на операторите при трансграничната им дейност, както и повишаване на ползите на крайните потребители. Разгледали сме различните опции, които имаме. Едната опция е да продължим с конкретна намеса по конкретни продукти. Втората опция, с която разполагаме, е комбинирано законодателно предложение с конкретни мерки. Третата опция е малко по-амбициозна да се създаде европейски регулатор – в областта на регулирането на пазара и на частотния спектър. В комисията стигнахме до заключението, че въпреки, че третата опция е доста привлекателна, тя ще отнеме доста време, а ние се нуждаем от по-бързо решение, като не искаме да се стига и до централизация. И оттам излязохме с предложението, което имате пред вас. Динамичен пазар, насочен към най-добрите практики в държавите членки е нашата цел – и в нашето проучване, както виждате, се казва, че може да стигнем до економия от мащаба от 10 милиарда годишно, като се надяваме, че тази тенденция ще се разпространи върху останалите сектори. Надяваме се, че това ще насърчи потребителите да търсят по-добро качество и да правят по-добър избор потенциалните разходи, които ни очакват в краткосрочен план – са свързани най-вече с роуминга, в средносрочен план са свързани с националните обаждания. Считаме обаче, че разходите са много по-малки от очакваните ползи. Искрено се надявам, че тази последна графика, която виждате пред вас, ще унагледи това, което казах. И накрая различните опции отново. във връзка с конкретна намеса по ключови аспекти. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че успях да се впиша в времето. Grazie signor Vila, do ora la parola per tre minuti. Благодаря ви. Господин Колтополос от Берега. Thank you. Uh, thank you for, uh, for uh, inviting us here and um, allowing us to... Благодаря, че ни дадохте възможност да изразим своето становище за предложението за свързания континент. Като ключов фактор, който има за задача да насърчава регулацията в ЕСА, ние подкрепяме целенасочената хармонизация – ние споделяме целта да се подсили функционирането на вътрешния пазар, да създадат оптимални условия за повече инвестиции. Националните регулатори, които са на фронтовата линия всеки ден, си дават ясна сметка за предизвикателствата, пред които е изправен сектора и регулаторните пропуски, които се появяват в хода на развитие на пазара. Наистина има източници на растеж, които могат да се използват по-добре. Определено трябва да реформираме европейската рамка, за да се адаптираме към промяната на времената и да осигурим оптимални условия за економиката. Това е нещо, което повтаряме и по време на изслушването на доклада на госпожа Калтман за проучване на регулаторната рамка за електронните съобщения. Берек се притеснява, че този анализ не проучва достатъчно екзогенните фактори, които оказват влияние върху резултати на сектора. Тук се включват финансовите условия на операторите, административната и търговска рамка, съществуващи данъчни режими, цената на труда, <clears throat> реалното търсене на пазара и така нататък. да спестя време, няма да обсъждам предложението по същество. Ще споделя някои забележки по оценката. На първо място широката проникване на цените и резултатите при нас резултатите са сходни с тези на САЩ, но европейските граждани имат по-висока скорост и по-низки цени. Относно варирането на цените в Европа има някои притеснения. Разполагам с проучване на фундация New America, съпоставително проучване между САЩ, Европа и други региони на света. Показва се, че за високоскоростния достъп до САЩ цените варират значително. В САЩ някои цени могат да са три пъти по-скъпи от други. Варирането на цените не е факт само в Европа. На следващо място, ние подкрепяме целта да се насърчават инвестиции чрез ясна, прогнозируема рамка и съгласувани действия в Европа. Полезно би било да се обсъдят новаторски форми на регулиране, които по-добре да обслужват целите. Но инвестициите не са замразени не са изправени пред прекомерни пречки в Европа. Достъпът до мрежи до следващото поколение се осъществява от операторите и то с нарастващи темпове, което показва възможността на нашите оператори да осъществяват ефикасни инвестиции. Мрежите от пето поколение растат в Европа много добре, по-добре от САЩ. Това показвате цифрите в глобалните класации. Um, I will, close my intervention here with just... Uh, Google, Face, Microsoft, неща, които искаме да имаме и в Европа, те не са проекти на някои големи, много национални компании. Те са продукт на някои лица с новаторско мислене. Това е нещо, за което трябва да имаме предвид. Господин Чечестър, по процедурен въпрос. Казахте на колегата от Берег, че има 5 минути. Освен ако не съм разбрал погрешно или има грешка при превода. Вие се опитахте да го прекъснете след че, малко след като минаха 4 минути. Има ли причина за това? Дадох 3 минути, не 5. Дадох 3 минути. Извинявам се, но чух, че казвате 5 минути. Може би аз бъркам нещо. Просто се запитах защо така. И явно е имало проблем някъде по каналите. В крайна сметка, председател на Берек получи 4 минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз е, не знам точно какво съм чула и ви вярвам. Вярвам също и на колегата. Но както и да е, господинът успя да се изкаже. Берек играе основна роля в е, това досие и по време на следващия дебат мисля, че винаги трябва да му даваме думата. Аз ще говоря съвсем кратко. Оценката на въздействието има същия проблем като предложението за регламент на комисията. Нашата комисия вече критикува този проект. Ние поставихме ударението върху определен брой проблеми, Припомнете си нашата реакция, когато госпожа Крус представи своето предложение. Всичко стана някакси набързо, имахме твърде малко време. И неизбежно се появиха някои трудности. Това, което касае текста, е, това е един доста сложен, завъртян даже текст и мисля, че от а, е, законодателна гледна точка, мисля, че можеше да се направи нещо по-простичко, по-чисто, без, разбира се, това да накърнява по някакъв начин съдържанието на предложението. Знаем какви са сроковете, оценката на въздействието, що се отнася до нея, искам да подчертая две неща. Няколко аспекта бяха подчертани от директора, този, който изпълняваше ролята на директор. Това са все неща, които познаваме добре, например спектъра. Има много казано по този въпрос. Самото проучване на въздействието не представя някакъв е проблем, когато се казва, че управлението на спектъра трябва да бъде предмет на повече координация, по-малко разпокъсване, фрагментация. Но този ай паспорт трябва, действително трябва да се извърши проучване на въздействието, което да бъде много подробно, много внимателно. И както каза представителят на Берек, има много-много национални а, законодателни рамки, данъчните въпроси са различни, така че има цяла поредица елементи, аспекти, които трябва да бъдат много внимателно прегледани. Трябва да се задълбочи а, работата преди да се впуснем в едно такова предприятие, което е нещо съвсем ново, нещо, което ние не познаваме аз бих могла да говоря и за други неща, но мисля, че ще спра до тук, като ви кажа, може би, че е, парламентът се ангажира чрез компетентната комисия много сериозно в, е, да се произнесе през април на пленарно. Това беше споразумение, което беше е, сключвано между докладчик и докладчица Сянка на комисията, както и техните колеги от ИМКО, за които също е, въпросът е сериозен, тъй като се говори за потребителите на интернет. И всичко върви твърде бързо, не ни стигна наистина времето. Предложението пристигна много бързо, но, но все пак има много интересни елементи в този проект. Трябва да се опитаме да поработим по-сериозно преди ревизията на рамковата директива. И това ще бъде един много внимателен и задълбочен преглед. Някои елементи от този регламент трябва да бъдат преразгледани в светлината на това, което вършим по директивата, както и де. През 2016 година ще има такава ревизия. Много бързо ще стане 2018. Ще бъдат приети много мерки е, но светът на интернет се развива изключително бързо. Вече го казах, мисля, че интернет няма минало, няма настояще. Това е една креатура, която живее в бъдещето, която само се развива. Тъй, че утре, вече днес, не може да чакаме, трябва още днес да взимаме решения, за да не бъдем изпреварени от събитията, но в текста има много интересни елементи и разбира се, парламентът ще изпълни своите задължения. Благодаря. Благодаря, Пилар. Господин Читеста. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви, господин Уилър, че се отзовахте на нашата покана. Вие разпоменахте за това, че са отчетени мненията на заинтересованите страни. Може ли да дадете малко повече информация, тъй като това не съвпада с това, което аз чувам от заинтересованите страни? Затова и зададох устен въпрос на комисията. Защо не се проведени консултации, по-широки консултации с заинтересовани страни? Споменахте за минимални промени в управлението, а предлагате сериозно прехвърляне на компетенции от националните регулаторни органи към центъра. Споменахте за оценка на ползите от мярката, този набор от мерки, 110 милиарда евро. На базата на каква методология сте получили тази цифра? Много ми се ще да разбера как е получен този резултат. Успорвам и вашето твърдение, че пазарът е фрагментиран. И има хора, които не споделят това мнение и казва, че големите четири оператори вземат около 60% от пазара, което означава, че пазара не е чак толкова фрагментиран, колкото твърдите. Съжалявам, че според вас втори вариант е по-добър от първия. Според мен винаги е по-хубаво да се надгражда върху вече съществуващи институции и системи. И да им се дава възможност да постигат успехи да не се прибързва с законодателните мерки. Питам се, защо предлагате такъв меланш от предложение? Това пречи на надлежния преглед на регламента. Трудно е да се посочи необходимостта от спешни законодателни мерки. Ако има такива области, където има необходимост от спешни мерки, защо да не се предлагат някакви отделни, конкретни мерки за тези области? Съжалявам, че комисията не счете за необходимо да отговори на устния въпрос преди две седмици. Отбелязах се, че комисарят обеща да изпрати писмен отговор в края на своето изказване, нещо, което още чакам. Искам да ви предупредя, че ще ви изпратя още въпроси, защото чутото до момента не ме задоволява. Благодаря. Господин Уди. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че ограниченото време не ни позволи да продължим диалога между двамата е, наши гости. Разбрах, че те са на различни мнения и а, ще ще е интересно представителя на Берек да продължи своя анализ. Но аз искам да се върна на, на тази фрагментация, която вие наричате в областта на мрежите, предлагането на услуги. Ние какво установяваме на терена? Аз съм представител на Централния, Централна Франция, един регион в Централна Франция. какво установяваме всъщност, че чисто исторически и с времето ние всеки път, когато има някакво, някакви спорове, ние винаги сме на... имаме равни задължения, но нямаме равни права. И всеки път, когато има някакъв прогрес, в удобствата, които се предлагат на гражданите, ние винаги сме обслужени с закъснение. Това е до 5 години, 10, 20 години, винаги има закъснение. Така се случи с водата, с здравеопазването, електричеството и сега имаме чувство, че това става с високоскоростните влакове и с магистралите, сега става дума за интернет. Съжалявам, че не разглеждате нещата от гледна точка на тази фрактура, електронна фрактура, по-скоро за фрагментацията, аз се питам каква е логиката на пазара, какви са логиките, на които Европейския съюз се опира и чието граници виждаме днес, без да ги поставям под въпрос. Но все пак трябва да, да това да се направи някаква такава скърпена работа между обществено и частно, трябва да може всичките граждани, които са в Европейския съюз, да бъдат обслужени, а днес така не се случва. И когато говорите за вариант номер 3, вие допускате голяма грешка. Покъсването идва от това, че местните власти, държавите членки, всъщност кой координира тази работа? Операторите ни казват, че се поставят някакви европейски цели, а всъщност е, ценообразуването е на национално равнище. А кой прави мрежите? Аз задавам въпросът как може да имаме едно покритие и да гарантираме на гражданите те да имат е, доверие, защото всички знаят, че достъпа до е, високоскоростните влакове интернет, магистралите, всичко това е въпрос на равни шансове и на конкурентоспособност на нашите територии. Е, е, Благодаря, господин Оди. Аз бих предложила следното. Тъй като нямаше много изказвания и тъй като има още 15 минути на наше разположение, и по искане на колегите, което, което искане ми се струва съвсем нормално, ще дам отново думата преди заключенията на господин Карацополос от Берек. Той чу какви са притесненията на колегите и мисля, че ще може да допълни своето изказване. Thank you. Благодаря. Първо, искам да повторя. За всички членове на тази комисия и за докладчиците, докладчици сянка, членовете на ИТРЕ, че може да предоставим краткия ни анализ. Той вече е изпратен за целите на консултацията, започната от господин Кастио. Няма да навлизам в подробности по анализа, ще се спомня накратко на няколко момента относно фрагментацията. Мобилните оператори наистина обхващат голяма част от европейския пазар. На двамата най-големи мобилни оператори се падат 221 милиона абонати, което е повече от абонатите на техните налози в САЩ. Всички оператори на стационарни мрежи имат национален отпечатък. Не е ясно какви ползи от мащабите могат да се реализират при по-голям отпечатък, тъй като разходите така или че са присъщо свързани с местните мрежи. По-настоящем не сме, нямаме информация, че в момента липсват услуги, които да се предлагат от европейски оператори на пазара. време не може би е полезно да се помисли върху това, че при всяка една консолидация има рискове, свързани с конкурентната динамика на европейско и пазарно ниво, слабо на позицията на малките оператори и съответно намаляване на потребителски излишък. Спомена се единния европейски разрешителен режим, единто европейско разрешително. Берек направи предложение за намаляване на административното време на общоевропейските оператори. Това е въпрос, който се заслужава да бъде проучен. Не трябва да забравяме, че европейските операции, които навлизат на много пазари, на първо място трябва да са запознати с различните правни уредби и данъчни режими. И може определено да се опрости разрешителният режим. Той не трябва да е свързан с голяма бюрокрация което би довело до известна правна несигурност на пазара. Ще спра до тук с второто си изказване. Както казах в началото, с удоволствие ще ви предоставим нашия анализ на всеки заинтересован член от комисията. Господин Билан. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегата от Берек, защото сме на едно и също мнение по въпроса за лицензите. Просто а, имаме малко по-различни гледни точки, но а, в крайна сметка сме на едно мнение, че статуквото съвсем а, не е оптималното решение в този случай. Позволете ми накратко да се спра на това, което казаха господин Чичестър и колегата от Берек във връзка с фрагментацията на пазара. Ако вземем предвид голямото население на Европейския съюз, ще видите, че европейския пазар от гледна точка на собствеността не може да бъде сравняван с американския по отношение на стационарните мрежи също има доста различия и нямаме и база за сравнение. Въпросът е свързан с броя на абонатите. Дори в случаите, в които имате различни абонати, в рамките на една и съща фирма, без значение дали те са се възползвали от конкурентния избор и избор на цена, трябва да признаем, че в Европа това не може да се случи. С оглед на опита, който имат е, интернет потребителите, е видно, че пазарът е фрагментиран и това е свързано с регулаторните условия в различните държави. Различно е нивото на конкуренция на националните пазари. Същото се отнася и до мобилните мрежи, при които частотния спектър е на разположение. Със сигурност, като цитираме подобни цифри, няма да стигнем до сърцевината на проблема. Бих искал да приканя към предпазливост при някои а, заключения във връзка с това, което трябва да се направи. Много от а, регулацията се извършва на национално равнище и не може да имаме представа за оптималния мащаб. Ако вземем предвид пазарите на Малта и Люксембург, не можем да ги сравняваме с тези в географ... Извинете, във Франция, Германия или други по-големи държави, което означава, че не може да имаме оптимално използване на мрежите в този случай. Същото се отнася и до операторите в по-големите държави, които се възползват от ползите в това отношение. Това само показва, че трябва да се засили регулацията на европейско равнище. Господин Чичеста повдигна и въпроса за печалбите и ползите. С а, сигурност няма да се спра на този момент, защото той вече беше описан в а, един доклад. Той ще послужи за основа на нашата работа. Основната теза в доклада беше, че различните европейски а, пазари ще се конкурират и така ще се стигне до прилагане на най-добрите практики. Затова и ние гледаме на нашето предложение като на предложение, което защитава конкуренцията. Той има за цел да стимулира динамизъм на пазара и да насочи сектора към по-устойчиви модели за в бъдеще модели, които се базират на обмен на данни и на по-ефективни мрежи. Искаме да стимулираме бизнеса да предоставя колкото се може повече данни на крайните потребители. Въпроса на господин Оди за фрагментацията – беше изключително важен. Две неща мога да кажа по отношение на това, което той цитира. В предложението, например, предлагаме по отношение на спектъра държавите членки да определят условията за национално покритие. Това е изрично казано в предложението. Те трябва да се базират на добрите практики. По този начин използването на спектъра ще бъде двигател за по-голямо безжично покритие на националната територия. Защото бежичният интернет е най-обещаващата технология в краткосрочен план. Вашата комисия още вчера разгледа предложението на комисията за намаляването на себестойността при разгръщането на широколентовия достъп. Това предложение има за специална цел всички а, тези аспекти, които а, трябва да а, бъдат променени. На въпроса на господин Чичестър за консултацията с заинтересованите страни. Доколкото получихме информация, от тези, до които се допитахме и информацията, която получихме, която получихме през юни на срещата с представители на Берек, както и много други примери, послужиха за основа на нашето предложение. Така бе изготвено и нашето предложение. Доста корекции внесохме в светлината на информацията, която получихме. Отчетохме мнението на заинтересованите страни. Много неща чухме от заинтересованите страни от 11 септември нататък и сме отчели всичко, което а, чухме ние знаем какво искат заинтересованите страни и сме се опитали да удовлетворим техните искания. И накрая, във връзка с екзогенните фактори. Разбира се, че регламента, само единствено регламента не може да подобри функционирането на който и да е сектор. Той е много важен фактор, но не е единственият такъв. Нашето предложение по никакъв начин не променя данъчната политика, както и регламента за лицензите също няма да го направи. Просто установяваме, че има различия в Европейския съюз, които не могат да бъдат обяснени само единствено с външни фактори – и в частност, някои държави членки преминават през изключително труден период от 2008 година или по-добре да кажем 2010 година, когато а, избухна кризата с а, държавните дългове. Та като цяло, до съвсем скоро позицията на Европейския съюз не беше различна от тази на САЩ. Така че там едва ли това ще ни помогне, за да си обясним различията между държавите членки. Доколкото разбирам, съм превишил времето си. Председателката ме поглежда, така че спирам до тук. Благодаря ви, госпожа Пилар. Благодаря. Искам да ви благодаря, господин Уилям, че дойдохте тук в нашата комисия. комисия. Искам да благодаря също и на представителя на Берек. Това е само начало на този дебат в комисията. Мисля, че ще имаме и други възможности да се срещнем отново. Благодаря. Благодаря, Пилар. Благодаря, господин Уилям. Господин Мацукоро. Първият час на работа по пакета далекосъобщения приключи, да се сбогуваме с нашите гости и да се подготвим за гласуване. Бене, сямо тути презенти. И така, мисля, че вече всички сме тук. Моля, заемете местата си. Пасямо al И така, преминаваме към гласуване. първата точка дневния ред за днешното гласуване е докладът Пруст случая 2020 и преди да преминем към гласуването ще направим едно пробно гласуване. Кой е за? Моля да гласува. Моля гласувайте. Ok? Гласуването приключи. Така, всичко работи, така че сега може ли да преминем към действителното гласуване. Трети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. 21 изменение. Има устно изменение. Пропуснах да го кажа. Така, моля, гласувайте. Помолихме за проверка. Гласуването приключи. 40 за, 3 против, 1 въздържал се.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 43-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 44-то изменение за против въздържали се приема се. Компромис 8 за против въздържали се приема се. Изменение 45 за против въздържали се приема се. 46-то изменение за против въздържали се приема се. 46-то за, против, въздържали се изме. Приема се 48 и 49 заедно. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 50-то изменение и 51-во. Приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 58-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 9-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 68-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 69 за против, въздържали се, приема се 71 и 72 заедно. За, против, въздържали се, приема се 73 за против, въздържали се, отхвърля се. 74 за против, въздържали се, отхвърля се. 10 за против, въздържали се, приема се. 161 изменения за, против, въздържали се, приема се. 11, 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 със устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 94-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 95-то изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. 97 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 98 е, втора част е, се отхвърля, 102 за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 104-то изменение с устно изменение за против въздържали се приема се. 13-ти компромис за против въздържали се приема се. 109 изменение 109 за против въздържали се приема се. Компромис 14 за против въздържали се приема се. 113 изменение за против въздържали се приема се. 114 за против въздържали се приема се. 115 за против въздържали се отвърля се. 116 изменение за против въздържали се приема се. 117 за против въздържали се приема се. 15 компромис за против въздържали се приема се. 16 компромис, за против въздържали се, приема се. Изменение 121 за против въздържали се, отхвърля се. 122 изменение за против въздържали се, приема се. 123 за против е, въздържали се, отхвърля се. 124 за против въздържали се, приема се. 125 за против въздържали се, Отхвърля се. 126 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 148 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За, против, въздържали се, приема се. 16 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 136 изменение. И 8 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 150 и 151 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 152 изменения, За, против, въздържали се, Приема се. 153-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 154-то за, против, въздържали се, приема се. 155-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 162 изменение за, против, въздържали се, приема се. 164 то с устно изменение за, против, въздържали се, се. Приема се. 165 и 166 заедно за, против, въздържали се, отвърлят се двете изменения. 167 изменения за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 175 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 187 и 188 изменения за, против, въздържали се, отхвърлят се. Да, тук е, много бързо вървим. Чудесно. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, е, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис е 1 за против. Въздържали се, приема се. Компромис 2 за против. Въздържали се, приема се. 13 изменение за против. Въздържали се, приема се. И така, за окончателно гласуване, колеги. Окончателното гласуване. Така. 36 за, 5 против и 4 има въздържали се. Поздравяваме докладчикът. И така, сега преминаваме СДИ, така за Берек. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, компромис, е, втори компромис се приема. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, Приема се. 37 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Така. 38 изменение на госпожа Тротман. Тя въведе устно изменение. Ако колегите са съгласни, моля. В а, списъка на гласуването това изменение фигурираше и беше предложено със съгласието на госпожа Дигао което не може да бъде тук. Предполагам, че не е необходимо да го чета, защото мисля, че всички го имат пред очите си, така че аз моля колегите да го подкрепят. Благодаря. Съгласни ли сте? Няма никой, който да е против. Изменение 38 с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение, 40D за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 во изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 44 то D и 45 d за, против, въздържали се, отхвърлят се двете изменения, 46 изменение за, против, въздържали се, приема се, 47 изменение за, против, въздържали се, приема се, 48 изменение за, против, въздържали се, приема се, 50D и 51D за, против, въздържали се, отхвърлят се, 52 изменение за, против, въздържали се, приема се, 53 и четвърто изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 54-то за против въздържали се. Приема се. 55-то изменение за против въздържали се. Приема се. 56-то изменение за против въздържали се. Приема се. Трети компромис за против въздържали се. Приема се изменение 61 д за против въздържали се. Отхвърля се. 62 изменение за против, въздържали се, приема се. Изменения 2, 3, 4 и 5 заедно. Приемат се. Шесто изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за против, въздържали се, приема се. 11 изменение за против, въздържали се, приема се. 12 изменение за против, въздържали се, приема се. 13 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 Д и 15 Д заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 17 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 изменение. Д. Отхвърля се. Бюджетът сега. Едно. Изменение едно. За. Против въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто, за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателното гласуване моля, с електронно гласуване, моля да гласувате. Да се накюжа. Бейне, 44 за, 1 против. Поздравяваме докладчикът. Сега преминаваме към следното гласуване на Вики Форд.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 Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 24 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 изменение за, против, въздържали се, Приема се. Моля да гласувате. Гласуването приключи. 35 за, 7 против, 2 въздържали се. Приема се. Изменение 26. Прощавайте, поправя се председателката. Компромис 2. За. Сбърках за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то, 37-то, прощавайте изменение, за, против, въздържали се, приема се. 38-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то изменение, за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Компромис. 3. За, против. Въздържали се. Приема се. 45 изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 изменение. За, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 и 57 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 58 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 59-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 61-о за, против, въздържали се. Приема се. И крайното гласуване, електронно гласуване, моля. Гласуването приключи. 39 за, 5 има против, едно, един въздържал се и поздравление на докладчика. И сега преминаваме към последния доклад, последното гласуване за днес, което всъщност е касае два устни въпроса. Един, е, който е отправен към съвета и другия към комисията. Това е докладът Ремек. Моля да гласувате. Гласуването приключи. 44 за, един въздържал се, приема се. Поздравления на колегата. Така, приключихме с гласуването и то доста бързо, много организирано. Благодаря на всички. И така, тези, които напускат залата, моля да го направят по-тихичко. Разполагате с 3 минути, за да напуснете залата.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 Chiedevo ai colleghi se erano d'accordo, eh, siccome la collega... Ако сте съгласни, както колегите, тъй като колегите Вален и Сандорсен са на път, може би да поработим, да напреднем малко. Може да разгледаме последните две точки от дневния ред. Allora, se месье Тозеновски е... Господин Тозеновски. Io gli darei la parola per fare un piccolo briefing. Ако сте готов, да ви дам думата, да направите едно кратко представене за трилога, с който, по който работите. За слово е, к триалогу е, благодаря, госпожо председател. Широколентовия е достъп до интернет програмата си IF. Триалогът по този въпрос трябва да се състои днес вечерта. Това е втората тристранка. Междувременно много въпроси бяха изчистени. Технически аспекти. Мисля, че Има принципно съгласие между парламента, комисията и съвета. Остават само три области, където надявам се ще бъде постигнато решение днес. Има възможност за допълнително сближаване на вижданията между институциите. Надявам се, че това ще е последният етап от преговорите. Материята се обсъжда месеци наред. Всичко бе породено от промяната на финансовите пакети, които бяха разпределени, което се отрази върху това досие. Що се отнася до широколентовия достъп до интернет, средствата бяха намалени от 10 милиарда на 1 милиард евро. Както казах, надявам се, че тази вечер с съвета и комисията ще успеем да приключим. Не мога да прогнозирам какъв ще е точно крайния резултат, но това, което мога да кажа е, че всички се опитват да сближат позициите си. Искам да благодаря най-вече на правната служба и на всички колеги от нашата комисия парламента. Надявам се, че днес вечерта заседанието ще се увенчае с успех. Дискусиите продължиха доста дълго време. Гласуването в комисията се състоя преди няколко месеца, преди няколко седмици, ако не преди месеци. Надявам се, че вече ще можем да пристъпим към гласуване в пленарна зала. Това е всичко за днешната тристранка. Благодаря ви, господин Тазиновски. Координаторите проведоха заседание с нощи, малко информация за това заседание. групата за АСА, за връзки с АСА, бе решено да, се попи, да попитаме дали няма и други членове на комисията, които проявяват интерес в заседанията на тази контактна група. Имам предвид за годишното заседание на тази група, за да може и нашата комисия да получи представа от за работа на тази комисия. Бе взето решение за провеждане на обществено изслушване, публично изслушване. Във връзка с доклада за ядрената безопасност на обектите, и системата за емисии от парникови газове. И двата доклада са възложени на НП. Освен това, искам да ви дам информация за посещението на комисията от 26 до 30 август. Освен мен участваха Пилар де Кастилио, Ланге от НП, господин Херцог, Кройцман, Матиас. Имахме и представители на секретарията господин Бая и господин Лезняк. делегацията, която ръководих. Посети Корея за ден и половина. Имахме възможност да отидем на посещение в корпорация Samsung – и да видим нейното огромно значение за Корея. Но също и ефекта и върху западния свят, включително и върху нас самите. Проведохме среща с регионалната асамблея за търговия, промишленост и енергетика – Проведохме среща с представители на Министерството на промишлеността, научно-развойната дейност. С тях обсъдихме въздействието на новата политика върху растежа и заедостта. Разгаряхме въпроси за международната търговия в Корея, обсъдихме търговски въпроси, свързани с споразуменията за обмен, търговски обмен между Европейския съюз и Корея. След това отидохме в Япония. Проведохме много срещи в рамките на двата дни. Една от срещите касаеше инцидента в Фукушима, и специално създадена група за разследването на този инцидент. Чухме какво мисля тази група по въпроса. Господин Танака, който вече е присъствал на заседание на нашата комисия и произнесе реч за този инцидент и отражението му върху енергийните доставки в Япония. Господин Танака присъстваше на заседанието в Япония. Срещнахме се и с операторите на инсталацията, ЕПКО, получихме информация за сегашното положение и бъдещите планове. Получихме информация за националната научно-изследователска програма Horizon 2020. По време на дискусията получихме възможността за задълбочаване на сътрудничеството между Япония и Европейския съюз, не само в сферата на научната дейност, но и в редица други области. Що се отнася до ядрената безопасност, срещаме се с представители на новата агенция за ядрена безопасност, която е независим орган, Посетихме контролния център, контролно-командния център и проведохме разговори с лицата, които се занимават с промишлени инциденти. Имахме възможност да се срещнем и с бившия министр-председател на Токан, който също изложи своето становище за случващото се в сектора. Имаме голям интерес към случващото се в бъдеще. Посещението в Корея и Япония ни показа, че успяхме максимално да се оползотворим натоварената програма. Извлякохме максимална полза от тази натоварена програма. Ако колегите искат по-подробна информация за случилото се по време на нашите посещения, също и за документите, с които разполагаме във връзка с посещение. Цялата тази информация може да бъде предоставена от секретарията. Ще ви изпратим всичко, което според вас може да ви е полезно. Ще получите ясна представа за това, което сме направили по време на посещението. Някой иска да вземе думата по тази тема? Не такъв случай се връщаме към дневния ред, там докъдето бяхме стигнали, заедно с госпожа Валиан. Може би преди да представя своето становище, ще ми даде информация за триалога и след това ще се върнем на дневния ред. За триалога ли да говоря или за e-call? Не разбрах. Ние разгледахме последните две точки от дневния ред. Просто искаме да приключим по тях. Първо, триалога и след това ще се върнем към трите точки, които прескочихме. Колеги, успешно приключи триалога за доклада за инвестиционни проекти в енергийната инфраструктура. Втория триалог, защото преди него имаше още един в регламента за уведомяване на Комисията за инвестиционни проекти в енергийната инфраструктура в Европейския съюз е внесен за втори път в парламента, както казах, след решение на Европейския съд – парламента успешно сложи правното основание на регламента от 2009 година. В новото предложение, прочното поле и съдържанието са идентични с предишния регламент. Но много от измененията, прияти през, от парламента през 2010 година, са отразени. Преговорите с съвета, които приключиха преди две седмици, се обвенчаха с успех. Относно двойната отчетност, искаме от комисията да окаже помощ на държавите членки да избегнат допълнителното бреме за техните предприятия. Мерките за конфиденциално също бяха подсилени. Продълженото поле на регламента бе доизяснено. В него се включват инвестиционни проекти в енергийната инфраструктура в секторите на нефта, газа, електричеството, включително и възобновяемите източници, въглища, лигнитни въглища, когенериращи мощности а също и проекти свързани с производство на биогорива и улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Съхранението на електрическа енергия също е включено. Успяхме да включим в прегледа през 2016 година възможност да се разшири приложното поле, за да се включи и добива на газ, нефт, въглища, терминали за компресиран природен газ, и евентуалното включване на прагове за инсталациите за възобновяеми източници на енергия, което означава снижаването на тези прагове. Последният въпрос, според мен, е от особено значение, тъй като делокализираното производство на енергия от малки предприятия се превръща в основна част на производство на енергия в Европейския съюз. В бъдеще трябва да следим внимателно тази тенденция, за да получим ясна и пълна представа. Винаги, когато има налични данни. Дефинирахме по-ясно и целите, за които трябва да използва комисията събраните данни. Всички се притеснявахме, че този инструмент може би не трябва да се, събира само за събир... да се използва само за събиране на данни, а за тяхното ефикасно използване. Трябва да се види какви са пропуските в търсенето, предлагането на енергия, пречките пред развитието на енергийния пазар. Във връзка с е, схемата за свързана Европа, мисля, че трябва да успеем да постигнем е, вътрешен енергиен пазар, сигурност на енергийните доставки. Благодаря ви за информацията. Относно хода на тристранките. А сега минаваме на вашия доклад. Въвеждане на оперативно съвместимата система и кол в целия Европейски съюз. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Решението за въвеждането на оперативно съвместимата система ИКО в целия Европейски съюз е в рамките на пакета за оперативно съвместими системи, по който също съм докладчик. Решението на европейско равнище за всички държави членки да въведат оперативно съвместимата система eCall или с други думи кол-центрове, които трябва да отговарят на обаждания, на спешни повиквания, има за цел да осигури оперативна съвместимост а, в Европейския съюз. Приветствам предложението на комисията. То е едно от основните приоритети на Европейския съюз. Тази система за електронни обаждания може да намали броя инциденти и загинали на пътя. Когато погледнем цифрите, виждаме, че ни предстои много работа. През 2012 година около 28 000 души са били убити и много ранени в 1,1 милиона катастрофи по пътя. Това си има и своите економически последици, около 1300 милиарда евро – това е цената, която плаща обществото всяка година. Системата eCall може да съкрати времето за обаждане, като се спечелят около 10 минути. По този начин службите за спешна помощ ще могат много по-бързо да реагират. Тези устройства за e-call ще бъдат управлявани от съответните екипи и това ще а, осигури покритие от 40% в градските региони и 50% в селските. Горещо подкрепяме предложението на комисията. Внесени са много малко изменения. Първото се отнася до системата за разгръщане на тази оперативна система от 1 октомври 2015 година. Струва ми се, че тази дата е доста амбициозна и за държавите членки и за съответните оператори, поне част от тази система. Допълнителната адаптация и въвеждането на стандартите трябва да се извършва чрез делегирани актове и ще бъдат готови в средата на 2014 година, което дава малко време на държавите членки за въвеждането на тази инфраструктура на национално равнище. Остава и малко време а, за изпълнението на тази система. Предлагам да се отложи влизането в сила за март и юни 2016 година. На второ място трябва да се гарантират еднакви права за всички, а не само за водачите на превозни средства и а, техните ползватели. През две, от 2007 година парламента многократно е поисквал да има а, надежна оперативна а, система за електронно обаждане. През 2007 година в писмена декларация, а през 2011 в резолюция, а, както и през май 2011 година имаше устен въпрос от страна на парламента. Въпреки надежността на а, това предложение, на тази система, комисията не излизаше с предложение. Това предложение само ни потвърждава, че данните от ГНЕС могат да бъдат обработвани и предавани от мобилните оператори към ползвателите на съответните услуги. Не се поставя под въпрос системата e-call. Тя ще представлява 1,7% ще покрива 1,7% от общия брой спешни повиквания в Европейския съюз, което означава, че това предложение може да доведе до една неоправдана ситуация, в която а, само а, гражданите, които използват а, линия 112, ще могат да използват само при пътни происшествия. Държавите членки трябва да гарантират еднакво ниво на точност и надежност на установяването на местонахождението при повикване от мобилен телефон. Целта е обществото максимално да може да се възползва от а, а, системата ГНЕС. Счита се, че 1,5 милиона електронни обаждания ще бъдат извършвани в сравнение с настоящите 3200, които а, се извършват по-настоящен в Европейския съюз. Изменението има за цел да гарантира всички граждани да се възползват от широко използваната технология днес. Изменение и от докладчика в Комисията по транспорта беше внесено, ще има изменение и от докладчика от Комисията ИМКО. Това ще бъде силен сигнал за Комисията и аз се надявам, че парламента ще устоява позицията си. Аз лично ще подкрепя всички изменения и моля да подкрепите доклада. Благодаря. Колего Белет. Прего. Uh, Господин Белек, благодаря, госпожо председател. Ще обсъждаме регламента във връзка с одобрението на оборудването на системата ИКО. Това ще бъде на по-късен етап. В доклада в момента са разгледани най-деликатните моменти, които ще отнемат най-много време. Колегата Валиан отговаря за а, спешните а, услуги, т.е точки за контакт в случай на спешни повиквания, така че аз ще бъда съвсем кратък. Колегата е съгласен с казаното от докладчика и напомня резолюцията на парламента, приета миналата година през юли. Напомняме също и писмената декларация. Комисията е взела предвид много от коментарите, но не всички от тях. Корекциите, които предлага докладчика, са в правилната посока. Госпожо председател, Позволете ми да коментирам две неща. Разбира се, важно е държавите членки да предприемат колкото се може по-бързо мерки днес, за да може да се включи тази допълнителна техническа инфраструктура. Това е необходимо, за да може да се приемат спешните повиквания. А, както упомена и докладчика, Чухме какви са цифрите, няма да ги повтарям, но те само показват голямата полза от въвеждането на тази оперативна система. Комисията, както и докладчика, а също и парламентарната комисия по транспорт предлагат да се придържаме към 1 октомври 2015 година. Това е нереална дата. Ако можехме да се справим до тогава, хубаво, но няма да успеем. Това е след по-малко две години, доста амбициозна цел. Та въпросът е, възм... това реалистично ли е за всички държави членки? Ще бъдат ли държавите членки готови а, за по-малко от две години? Аз лично се надявам, че ще успеят но като чух какво предлага а, докладчика, а, ми се струва, че е добре да се даде допълнително време от 8 или 9 месеца. Защо да не помислим по тази идея? Тя съвсем не е лоша. По пилотните проекти, проекти 1 и 2, Надявам се, че имаме представител на комисията, който да може да се спре на този момент и да ни представи актуална информация, защото имам въпрос по пилотните проекти. Добре е да получим тази информация, за да може да вземем информирано решение. Предложението на докладчика да се разшири приложното поле на системата е нещо, на което искам да се спра e-calls от автомобили в случай на пътно-транспортно происшествие. Но би било добре да може да се приемат и други спешни повиквания, като тези, които се извършват на телефон 112. Би било добре. Кой би бил против да се разшири приложното поле на e-call? докладчика опомена, че спешните повиквания от автомобилите в случай на инциденти ще представляват едва 2% от общия брой спешни повиквания. Така че наистина би било отлично, ако може да се използва по-широко тази технология, да се включат всички спешни повиквания. Може би и комисията, Европейската комисия ще ни предостави допълнителна информация в това отношение, преди да вземем решение. Благодаря. Благодаря, господин Козеновски. Председкиня, я така съгласим с пани... Благодаря. Госпожо председател, аз също съм съгласен с докладчика, че системата е изключително полезна, по този начин ще може да използваме и гнес. Струва ми се, че това, което е важно в доклада е следното. От психологическа гледна точка трябва да бъдем предпазливи в отношенията си с жертвите. По този начин им се дава им се дават известни права. Не трябва жертвите да остават с впечатление, че някой друг решава вместо тях. Този момент трябва да бъде взет предвид. Съгласен съм с докладчика и с преждеговорившите, че 2015 година е прекалено кратък срок за въвеждане на системата. Доколкото съм осведомен, различни, имаме различни системи в Европа, така че а, въвеждането на новата система може да изиска допълнително време и ще бъде доста сложно, защото спешните повиквания в Европа може да се извършват по различен начин, в зависимост от това а, кой отговаря за приемането на обажданията. Така че не мисля, че ще е проблем, ако отложим влизането в сила с още една година. Трябва да гарантираме, че когато бъде въведена тази система, тя ще бъде оперативна на 100%. Осъзнавам, че е, ще е необходимо известно време преди да се въведе системата и преди да бъдат оперативни всички спасителни екипи в държавите членки. Затова и аз предпочитам да предоставим на държавите членки малко повече време, за да сме сигурни, че всичко ще функционира гладко. Всички автоматизирани системи за спасителни операции са доста а, деликатни. Не трябва да забравяме, че кол-центровете ще носят правна отговорност при приемането на повикванията. Затова а, е необходимо услугите, които те предоставят, да бъдат надежни. Подкрепям настоящия доклад. Считам, че докладчика е успял да се спре на най- важните и деликатни моменти. Нека не бъдем прекалено амбициозни. Благодаря. Grazie. La parola al collega Prodi, prego. Господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е един изключително важен въпрос. Разбира се, с автоматиката, която е възможна, как, което се използва примерно за пътните злополуки, е възможно да се добива информация в реално време за тежестта на злополуката и мястото, където се е случило. Тъй, че вече разполагаме с технологии в тази област, докато има много други злополуки, които, за които няма възможност да разполагаме в реално време с основната информация. И това е това са данни, които могат да бъдат на разположение. Благодарение на наблюдатели, които са на мястото на злополуката и Например, трябва да даваме възможност е, да се предоставя информация за мястото и за тежестта на злополуката чрез е, мобилни телефони. Т.е. трябва да се търсят някакви е, приложения, които да позволят автоматичното откриване, автоматичното определяне на местонахождението с, да кажем, и да има някакъв код, например, който да обяснява вида на злополуката и тежеста и. С други думи, свидетелите на такава злополука биха могли да имат възможност да предоставят информация в реално време на практика за някаква злополука, която не е на пътна злополука. Мисля, че ще е важно. Всъщност това би било е, някакво развитие на е, специфично приложение, което да може да бъде използвано, например, с смартфоните. Благодаря, господин Проди. Комисията не е представена по този въпрос. Не, пристигна. Моля, комисията. Извинявам се за закъснението. Всъщност същата тема в комисията по транспорт и ми беше малко трудно да сме на време. Затова и най-вероятно няма да отговорим на всички повдигнати днес въпроси. Предлагам да дадем писмен отговор. Относно измененията към предложението, поне едно от тях, според мен, е свързано с спешни обаждане 112 за мобилни терминали с функция GNSS. Ние разбираме каква е целта на това изменение, а именно нивото на обслужване да е едно и също за обажданията на телефон 112, независимо дали използват мобилен телефон или e-call в своята кола. Така или иначе, това трудно ще се постигне, тъй като технологиите не са едни и същи. Много често, например при мобилните телефони, функционалността GNSS е изключена, за да се пестят батерии, Или па хората използват телефони за обаждане на 112 само на закрити места. Ето защо ние не подкрепяме това изменение, тъй като много трудно ще се осигури едно и също ниво на обслужване. Принцип на 112 е част от директивата за универсално обслужване, универсални услуги. Смятаме, че именно в тази рамка трябва да се разгледа и въпроса за мобилните телефони. парламентът ще изгради един фронт по темата. Благодаря на колегите. А на комисията ще кажа, че аргументът и не ни изненадва. От дълго време го чуваме, но се надяваме, че с повече решителност комисията ще успее да намери решение. Още повече, че и сектора далеко съобщенията и на автомобилостроените са съгласни, че технологията е на лице, приложенията са на лице, може да се направи повече по темата. Така или иначе дебатът по темата ще продължи. Надявам се, че докладът ще се увенчае с добри резултати. Благодаря ви, госпожо Валян. Крайен срок за внасяне на изменения. Четвъртък, 7 ноември, 12 часа, обед. Последната точка от дневния ред сега. А именно програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване. Докладчик е колегата Андер Стотер, но тя е болна. Изпращаме и пожелания за бързо оздравяване. Колежката помоли колегата Йонсен да я замести и да представи доклада. Заповядайте. Uh, Yes, uh, thank you very much, President, and, and to my colleagues, I will uh, read the. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Ще прочита изказването на госпожа Андерс Тотер. Не съм го чел предварително, сега ще го направя, след това се надявам, че ще проведем об... обмен на мнения. Госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря, че ми давате възможност да представя проекта становището за програмата за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване. Искам да ви напомня, че тази програма има за цел да изгради европейската, европейския капацитет за космическо наблюдение и проследяване като основна цел за намаляване на нарастващия риск между, от сблъскване между космически останки и космически кораби космическо оборудване. Програмата касае космическия сектор. Тя е от особено значение за осигуряване на дългосрочна устойчивост на европейския космически сектор, по-конкретно Галилео и Коперник. За първи път се предлага такова европейско начинание за обединяване на активи и умения в държавите членки и предоставяне на услуги на потребителите. предлагам да се вземе ноу-хау, чрез евентуално споразумение с Европейската космическа агенция и участващите в нея държави членки. Това е по изменение 28 по член 10. Европейската космическа агенция е единственият квалифициран орган на европейско равнище за SST и SSA. Дали космическа агенция може да контролира програмата, това не е ясно, но най-малко те трябва да за е своя принос, като предоставят данни и ноу-хау. Относно сензорите, член 3, първ, е, не 1А, с изменение 15 предлагам да се заличи текста съществуващи сензори, за да се избегне двусмислят на понятията съществуващи, да се даде възможност да могат да се използват и бъдещи сензори, включително и тези от Европейската космическа агенция. Относно член 4, комисията изложа различните въпроси в своето предложение. Предлагам да се добавят две услуги, които според мен са уместни за да даде възможност за бъдеще подобрения, които могат да бъдат направени следствие на забележки на потребители. В набор услуги трябва да се включват публично достъпни елементи за космически обекти. трябва да сме наясно какви ще са разходите. Затова Емелия предлага бюджета от 70 милиона евро да бъде взет предвид в контекста на изменение 13 по член 11. Да не се оставя всичко само в анекса. се използват е, финансиране по Хоризонт 2020, Галилео, Коперник и Фонда за вътрешна сигурност. Вноските по различните програми ще се обсъдят допълнително между колегите. Искам да ви напомня за значението на Фонда за вътрешна сигурност, с което трябва да се защитават критични инфраструктурни обекти, космическата инфраструктура и всички приложения – придобиват все по-голямо значение. Това е действителността. Макар и тя да не е разписана ясно на хартия все още. Трябва да се гарантира дългосрочната устойчивост на европейската национална космическа инфраструктура. Това трябва да е първостепената цяло на програмата. Тя да има приоритетно значение. За обработването на данни и услугите SST по член 3 те трябва да са основни действия, а не цели. Това е записано в изменение 19. На базата на тях ще се разработят специфични мерки от страна на комисията в новогодишната и работна програма. Много важно за колежката е Европейския парламент да вземе предвид новогодишната работна програма. Трябва да се използва делегирани актове по член 6. Това е темата на изменение 21 в доклада. Амелия, благодаря за влиянието, за вниманието и аз съм съгласен с нея. Благодаря. Грация на колега Андерсдоттер. Благодаря на колегата. И сега давам думата на колегата Масекович. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка за космическото наблюдение. Всички ние зависим от космическата инфраструктура, защото в противен случай мобилните ни телефони нямаше да работят. В проекто доклада докладчика изяснява някои неща от предложението на комисията. Необходимо е обаче да доразвием нещата, за да а, поженем истински успех. По мое мнение, трябва да обърнем внимание и на следните неща. Първо, несигурността около бюджета. Докладчика в своя докладчик е добавила 17 милиона в основния акт. Аз обаче никъде не видях бизнес план за въпросните средства. Все още съм обезпокоена от неяснотата около тази програма. Ако имаме такъв бюджет и нямаме яснота от Коперник, не бихме могли да а, приключим това досие. След като изтече а, нашия мандат, а, нещата ще останат непокътнати. Като че ли впрягаме вола пред каруцата. Колегата ми, господин Калварио, е докладчик по становище в Комисията по бюджета. И ми се струва, че ако ще гласуваме следващата седмица, трябва да помислим много внимателно. Да помислим много внимателно това, което казва колегата от Комисията по бюджета за средствата през 2020 година. Каква ще бъде връзката между тези средства, програмата и малките и средни предприятия? На следващо място, докладчика е променил структурата на предложението, като е създал някои цели. Ние трябва да гарантираме, че бюджета за тази програма ще бъде насочен към конкретни действия. Можем да подобрим предложението на комисията, като го направим по-специфично. Трудна би била работата ни с съвета, защото съвета не би искал предложението да бъде толкова конкретно. Но бихме могли да упражним натиск още от началото, за да имаме задоволителен резултат накрая. Държавите членки също ще участват и трябва да помислим как това предложение ще се отрази на целите. Не трябва да си затваряме вратата по никакъв начин. Това са основните теми, които трябва да бъдат обект на дискусия. Считам, че начина по който а, се разглежда политиката в доклада по никакъв начин не накърнява а, суверенитета на държавите членки. Приканвам ви да подкрепите доклада, както и внесените от мен изменения. Доколкото виждам, крайния срок е 13 ноември, ако още е в сила. Благодаря. И колегата Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тази програма за, е, е много важна за европейските граждани, защото това би позволило на Европейския съюз да достигне щатите в този авангарден сектор, като разбира се, това ще е също важно и за промишлеността в Европейския съюз. В тази област ние сме все така конкретно способни, може да отидем на преговорите и да играем по-важна роля, да поддържаме всъщност заедостта в тази област ефектите на отражението на програмата върху телекомуникациите и живота на хората са важни. Всъщност, това, което става в космоса, трябва да да върви успоредно с това, което става и на Земята, защото това е сцената, която ще има за в бъдеще най-голяма политическа важност. И какво е финансирането, което може да се осигури за тази програма? В началото е, финансовото покритие трябваше да бъде под... покрито от е, Хоризонт 2020, след това Галилео и е, сега може би Коперник, програмата Коперник, но не се знае дали тази инициатива изобщо ще излезе на бял свят и с какви ресурси. Така че докладчикът е уточнил, че става дума за 70 милиона евро. Това е една много малка сума в е, е, финансирането, в сравнение с финансирането на големите проекти. Имам намерение да внеса някои изменения, които целят да определят ролята на застрахователните дружества, които обикновено покриват риска при изстрелването на сателитите застраховка в случай на сблъскване в извънземното пространство и това нещо е също толкова важно, както за страховките за случаи на злополуки с автомобили, кораби и така нататък. Това може да обхваща също и други рискове, други видове рискове, като например слънчеви изригвания. Искам също да припомня и потенциала, възможностите на мерките за космическо наблюдение може да се локализират някои цели, които са много по-далеч, защото радарите реагират достатъчно силно, но все още не знае каква ще бъде ролята на Европейската космическа агенция – в тази програма, но става дума за въпрос, който трябва да бъде решаван в контекста на другите космически програми и който изисква специфични, може би, действия и организирането на една група адхок на високо равнище, което да уточни отношенията между Европейския съюз и Агенцията за следващите години. ИНСА може да играе също много важна роля. Тя се занимава с защитата на мрежите, информацията. Може и за това да помислим. Защото аспекта сигурност, който е, според мен е, трябва да бъде подчертан в тази програма по съвсем категоричен и ясен начин. Благодаря, господин Проди. Господин Джонсън. Не, всъщност. Колегата Гланд. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Искам да се присъединя към това, което каза колегата Проди. Аз също имам забележки по финансирането. Имам някои съмнения. От една страна им разполагаме с инфраструктурата Галео, Галилео, Коперник и други. Трябва да я защитаваме. Иначе ще има риск за инвестициите, които направихме. Така че малко е необичайно един европейски депутат да го каже, но аз харесвам предложенията на комисията. За момента нямаме перспективи, нямаме бюджет за до 2000 година. Може би ще трябва да поизчакаме малко. Гъвкавостта не е лошо нещо, но все още нямам окончателно виждане по въпрос. Това е едното. И на второ място с тези технологии и тези инструменти, мисля, че ще трябва да продължим усилията в научно-изследователската област. Знаем, че не е трудно, когато става дума за големи цели, големи предмети, но става дума, когато става дума за съвсем дребни, дребни предмети с един-два кубически сантиметра, които могат да нанесат сериозни щети, все пак ще трябва да се извърши много сериозна научно-изследователска дейност. За бъдеще дискусията ще бъде много интересна по по време на този мандат няма да може да решим всички въпроси. Разбира се, ако картографираме всичко, ще има още една много интересна дискусия, т.е. да се разбере дали държавите членки искат да се знае кои са техните сателити и къде се намират. Благодаря, колегата Канвалю. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик по бюджета ССТЕН и проблемите, които изпитваме и ние в този контекст са сходни на тези, които бяха изтъкнати току-що с бюджета. Затова съм внесла две изменения, които планирам да включа и тук по доклада в ИТРЕ. Едното е свързано с това, че няма е, ясно очертан бюджет в е, проекта за основен акт. Затова внасям изменение с оглед включването на тези 70 е, милиарда в рамките на 7 годишния период. На второ място, проекта за законодателен акт не определя откъде ще дойдат средствата. За това съм внесла изменение – което се казва, че основните средства трябва да идват от Галилео и Коперник. Има и други програми, включително и фонда за вътрешна сигурност. Този фонд също трябва да бъде мобилизиран. Хоризонт 2020 трябва да се използва по предназначение т.е. научна и развойна дейност в областта на космическото пространство. За това мога да се използва, може да се използва Хоризонт 2020. Благодаря. Bene, la commissione... Добре. Ако комисията иска нещо да допълни, моля му думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията на този етап няма кой знае какви коментари. Просто бих искал да споделя нещо с вас. Считам, че внесените от вас изменения отразяват безпокойството около финансирането на тази програма. Някои от преждеговорившите също се спряха на този момент. Комисията се пита дали препратката към максималните средства не трябва да предвиди и нещо във връзка с минималното участие. Това просто е коментар, който исках да направя пред вас. Благодаря. Благодаря ви. Да чуем колегата Джонсън. От името на докладчика бих искал да ви благодаря за направените коментари. Докладчика нямаше възможност да присъства, но а, аз ще й предам бележка с вашите коментари и ще имате друга възможност за дискусии. Важно е да се обсъди въпроса за финансирането. Мисля, че докладчика, заедно с докладчиците в Сянка ще успее да намери добро решение. Така че от името на докладчика благодаря за коментарите. Благодаря, колега Джонсън. Искам да припомня, че срока за внасяне на измененията това е 13 ноември, сряда, по обяд. Благодаря на всички колеги. Искам да припомня, че следващото заседание ще се състои на 7 ноември 2013 година от 9 до 12.30. Имаме едно съвместно заседание с комисията АНВИ. НВ. И следващото съвещание се състои на 27 ноември. Благодаря. Работихме много ефикасно, бързо. Тъй, че се възползвайте от този час, който успяхме да спечелим. Довиждане!